Can we start the meeting? Thank you. Може ли да започнем заседанието? Благодаря за това, че сте тук на това заседание. To say that... Трябва да кажа, че днес имаме превод от и на всички езици. No? А мога ли да говоря на ирландски? Мисля, че не мога да говоря на ирландски. Това е коментар от залата. Събрали сме се да изберем председател на комисията по заедостта. като някои членове участват в това учредително заседание като подгласните. Господин Ларо Ту ще е, замести госпожа Добрев. Госпожа Лина Мунес също е заместник. Мисля, че госпожа Голиани също ще бъде замествана, докато пристигне, но тя всъщност вече пристигна. Радвам се да ви видя. Госпожа Мари Пьер Ведрен ще замества госпожа Болдри. Дин и Йорди Канас ще замества госпожа Максур. Господин Андрея Каропо ще замества госпожа Стефана Санбели. Госпожа Фронтия Мед също ще бъде заместена. Госпожа Скипеда от НП замества госпожа Томач и може би в някакъв момент, когато господин Вилямсън трябва да напусне, господин Козмола ще го е, замества. Обявявам заседанието на, за открито. И естествено искам да ви припомня още веднъж, че целта на днешното заседание е да бъде учредено бюрото на комисията, като бъде избран председател на комисията и бъдат избрани заместни председатели съобразно член 213. Поредността ще бъде следната. Най-напред избираме председател и след това избираме заместник председатели. Мисля, че сега е моментът да се отбележи, че имаме кворум. И моментът да бъдат издигнати кандидатури за председател. Обеждам се. Има ли желаещи да издигнат кандидатура? Мисис Фиксон? Окей. Okay. Благодаря. Искаме да предложим колегата Шидло. Правя това по няколко причини. Първо, трябва изцяло да бъде зачитано демократичното функциониране на нашия парламент. Аз имам честа да представлявам групата с 60 членове от 15 различни национални делегации и всички те подкрепят тази кандидатура. Те искат да имат възможност да се ползват от прилагането спрямо тях на правилото на ДОНТ. Не искаме да заместим тази кандидатура по различни причини. Говорим за човек с много висока репутация в собствената си страна. Тя е биш министър-председател на страната си и има много качества. Тя е жена и е човекът, който на последните избори е събрал близо половин милион гласове. Ще бъде абсолютно неразбираемо, ако всичко това е недостатъчно кандидатурата на госпожа Шидло да бъде подкрепена. По тази причина, от името на групата на европейските консерватори и реформисти, искам да подчертая, че от името на цялата група и на всички национални делегации, представени в нея, Настояваме върху кандидатурата да се размисли спокойно и да се даде възможност за избор на нашата колега Беата Шидло за председател на комисията. И май квасиенто. В такъв случай искам да попитам колегата дали е съгласна с така направената кандидатура. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Przyjmuję te nominacje. Jest to zaszczytem móc reprezentować moją grupę. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да имам възможност да се състезавам за тази позиция в парламента. Case, have... Ако е така, имаме кандидат който приема кандидатурата му да бъде издигната. И сега мисля, че е време да се гласува. Господин Газа. Unfortunately... Да. За съжаление, не са отбелязани правилно бутоните на тези конзоли. Тук има много нови членове на парламента. Трябва да се обясни кое копче следва да се натисне, когато искате да гласувате с да и кое да се натисне, ако искате да гласувате с не. Да, благодаря господин Каза за поставения въпрос. Um, uh, um, Мисля, че това е с огромно значение, ако гласуването е тайно. Госпожа Бишуп. Yes. Good evening, everybody. Добър ден на всички. От името на моята група на социалистите и демократите искам гласуването да е тайно. И мисля, че процедурата наистина трябва да бъде разяснена. Um, Добре. Можем да направим пробно гласуване, защото наистина на конзолите копчетата за да и не не са отсветени. Моля всички да сложите картата си е, в конзолите. The... Всички ли поставихте картите? И сега ще направим пробно гласуване. Какъв е въпросът? To, to а няма да задаваме въпрос, така ли? Е, За времето или нещо друго. Добре. Ако натиснете копчето, което се намира вляво, ще светне зелена лампичка и това ще означава, че гласувате с да. Надявам се, че сега виждате това на конзолите си. Ако натиснете средното копче, то, тогава лампичката ще светне в бяло и ще означава въздържал се. Ако натиснете копчето в дясно, сигнализирате, че гласувате против. Надявам се всички вече да сте пробвали на собствените си конзоли. Пробвайте още веднъж. Копчето в ляво, зелена лампичка за. Копчето в средата, бяла лампичка въздържал се. Копчето в дясно, червена лампичка против. Всички ли сте достатъчно уверени? Нуждаете ли се от съдействие? Ако отговорът е не, тогава приключваме с пробното гласуване и ще гласуваме предложението на групата на социалистите и демократите, казва председателят. Като председател да изберем госпожа Беаташидло Шидло като председател на комисията по заетостта. Начало на гласуването. Виждате син цвят, тъй като гласуването е тайно. Всички ли се чувствате достатъчно уверени в боравенето с конзолата? Do I have to do the whole voting again? Okay, sorry. There was a problem with the machine. Имало е проблем с конзолите. Vote was closed. Now it's going to open if... Аз приключих гласуването и ще ви помоля да натиснете копчето за избор на председателя на Комисията по заетостта. Обявявам гласуването за започнало. Моля да гласувате. EPP is one in excess. Mr. Каза. Господин Каза, от НП се явява тук един глас повече. It's still one too many. Все още имаме гласове в повече. Can we close the vote now? Можем ли да приключим гласуването? Край на гласуването. And then uh, we have as a result of this vote 19 in... 19 души за, 34 против, 2 въздържали се. Mr. Каза. Господин Каза. Yes, I propose, uh... Предлагам, госпожа председател, отново да отложим заседанието, за да ще остави малко повече време да намерим някакво решение. Трябва да намерим някакво решение. Are there other speakers? Някой друг иска ли да вземе думата? Благодаря ви, госпожо председател. За втори път това се случва. Аз съм нов член на Европейския парламент, но смятам, че Комисията по заето социални въпроси е една от най-важните парламентарни комисии в Европейския парламент. Ако искате да отложим заседанието, за да може хората да заседават при затворени врати, както си искат, но ще ви помоля за две неща. Първо, нека да проведем следващото заседание възможно най-скоро, тъй като времето тече и трябва да имаме яснота. И на второ място, може ли следващия път вместо да а, ни представите само един кандидат, а, който очевидно няма да бъде пред останалите политически групи, е да ни бъде представен списък от кандидати, с които да се запознаем и да можем да решим с кого да гласуваме преди заседанието. Всичко тук се случва при закрити врати и това никак не е добре за нашите господаватели. Окей. Е, мисис Бишов. Госпожа Гишов. Благодаря ви, госпожо председател. Подкрепям НП. Смятам, че е много важно координаторите на групите да се срещнат, да направят нови предложения, да имат повече време да размислят и да намерят добро решение. Мисля, че това желаят всички присъщи тук в залата. Благодаря ви. Мис uh, Джанов, Polsce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 И аз оставам с впечатлението, че всички днес бяхме убедени, че ще постигнем някакъв резултат. Отхвърлихме нашата кандидатка, която има неопровергаем опит и подкрепята на над 500 хиляди гласоподаватели. Това е безпредседентно в историята на Европейския парламент. Така че ако говорим за пропорционалност, нашата група, групата на ЕКР би следвала да вземе решението кой ще ръководи тази парламентарна комисия. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Uh, благодаря, господин, госпожо председател. И аз подкрепям инициативата на Девид Касъл от НЕП за отлагане на заседанието. Държа да кажа от името на групата Renew Europe, че ние зачитаме демокрацията и всички останали политически групи, но за нас демокрацията е демокрацията е важна, но ценностите са необорими и ще зачетем изборът на всеки един кандидат от ТКР, който да спазват нашите очаквания за ценностите. Благодаря ви, ние оцените, ще подкрепяме отлагане на гласуването и търсенето на съвместно решение. Господин Фест. Благодаря ви. Бих искал да ви припомня член 213 от правника за на парламента. Какво се казва в него? Че трябва да бъдат представени в парламента всички политически виждания, включително и в парламентарните комисии. Тази разпоредба е с задължаващ характер, а не с факултативен. Ето защо бих искал бюрото на тази парламентарна комисия да отрази всички политически виждания. Госпожа Шидло поиска думата. Е, Chciałam bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy obdarzyli благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на всички ви и преди всичко на онези, които ми оказаха своето доверие. Поисках думата, защото един от членовете на нашата парламентарна комисия заяви, че вие бихте подкрепили човек, за когато ценностите са важни. И казаното ме нарани. Според мен, колегата, който се изказа по този начин, не ме познава. Аз съм сред малцината, присъстващи тук в тази зала, които смятат, че европейските ценности са много важни. в качеството си на министър-председател на Полша. И предишната ми кариера като представител на местните регионални власти в Полша и като член на Европейския парламент. където имах честа да представлявам Полша при дебатите в пленарната зала. В всичките тези свои функции съм се придържала към европейските ценности и много съжалявам, че европейските ценности не се зачитат именно тук. Дами и господа, не си изказвам единствено собствено лично име, а се изказвам от името на съгражданите си в Польша. 500 000 души гласуваха за мен на изборите. Това са хора, които високо ценят свършната от мен работа в правителството в Польша. Всички тези хора знаят, че действията на правителството бяха в техен интерес. И ако се запитаме защо има криза в Европа, няма да е зле да погледнете към Полша и да видите какво постигнахме в нашата страна. Не бива да има раздор в Европейския съюз. Ето защо. Нека да се запитаме отново, защо се стигна до тази криза в Европейския съюз. you. Uh, Mr. Williamson asked for the floor. Поиска го думата. Исках само да кажа, че името, от, името на ГОЕ подкрепяме предложението да бъде отложено заседанието, за да се намери кандидат, който да се обедини мнозинството съгласно системата ДЕХОН. Okay, uh, so... Добре. Повече няколко колеги се изказаха за отлагането на това заседание. Мисля, че няма нужда да гласуваме. Благодаря ви за това, че участвахте. Искате да гласуваме? Добре. А, искате тайно гласиване или не? Кой е за отлагане на заседанието. Добре, гласувайте електронно. Тези, които са за, много ви моля, натистете зеленото копче. Тези, които са против, червеното. За отлагане на заседанието зелено копче, за продължаване на заседанието червено. Всички ли гласуваха? Все още не. The, motion is to postpone the meeting. Мнозинството. Всички ли гласуваха? 45 за отлагане на заседанието, 8 против. Ще ви информираме кога ще организираме отново заседание. Благодаря.